Имаме колеги, които са сменили а, мястото си в различни групи. Следващия е господин Ужах, Довски, който е напуснал ЕКР от 13 април и става независим депутат. От